година също така парламентът формулира предложения. Тези предложения обаче трябва да бъдат приложени в целия Европейски съюз. Трябва да направим колкото се може повече, за да не се повтаря тази ситуация. Председателя, благодаря. С това приключват едноминутните изказвания. И сега преминаваме към доклада на господин Ечеверия за доизграждане на вътрешния пазар в сферата на електронната търговия. Давам думата на докладчика. Заповядайте, господин Ечеверия. Muy buenas tardes. Como todos ustedes saben, интернет и las nuevas Добър вечер. Вие всички знаете, че интернет и новите технологиите представляват една уникална революция, която изисква нови механизми за нашата економика. Имам предвид електронната търговия. Новата е, търговска система чрез интернета дава големи шансове – тези шансове не съществуваха преди няколко години, но сега те са факт. И за бъдеще те ще бъдат нещо, с което трябва да се съобразяваме като законодатели. Трябва да имаме вещината, да създадем е, инструменти за гражданите, които могат да решат техните проблеми. Тези инструменти трябва да могат да са адаптивни. Това е предизвикателство, което трябва да преодолеем. Това е нещо, с което ще се занимаваме в бъдеще. Това са бариери, които трябва да преодолеем, защото в момента има бариери пред електронната търговия. Електронната търговия може да подобри изключително много конкурентоспособността на нашите економики и да усили единия, единия пазар. Може да доведе до добавена стойност и до по-големи шансове на гражда, за гражданите, особено в тези кризисни времена. Много е важно Европейския съюз да приеме мерките, които ще опосредстват е, е, електронната търговия. Важно е да се погрижим гражданите да получат доверие в електронната търговия и да намалим бюрократичната тежест. Защото само по този начин може да използваме потенциала на електронната търговия. Само по този начин може да запазим положението си на международния пазар. В противен случай ние ще изостанем зад нашите конкуренти. В доклада се е, дават предложения за преодоляване на предизвикателствата и на бариерите, които все още има пред нас. Ние правим и предложение да, за допълване на и, и до изграждане на единия пазар чрез електронната търговия. Тук имам предвид мерки, като увеличаване на доверието на гражданите, създаване на механизми за надзор на интернета и провеждане на информационните кампании за, на информационни кампании за гражданите, така че те да имат по-добра информация за своите права. Опазването на данните е много важен въпрос и както и инициативи за предприятията, които да поощряват самите предприятия да използват електронната търговия. И не на последно място, важно е да се усъвършенства механизма за електронно плащане. Освен това, трябва да подобрим и защитата на малолетни лица при използване на електронната търговия и на интернета. Мисля, че това са важни мерки, които ще способстват за адаптиране на съществуващите разпоредби в областта. Може да пом да помогнем на нашите економики по този начин и да предложим един много важен инструмент за тяхното развитие. Ето защо искам да помоля парламента за подкрепа на тази инициатива. Благодаря. Благодаря ви. И сега започваме процедурата с привличане на вниманието на председателя ще има пет оратора. Госпожа Ройтова, госпожа Тикал, госпожа Фегередо, господин Паска и господин Кели. Останалите ще ги помоля да предоставят своите изказвания в писмена форма. Заповядайте, първи оратор. Благодаря ви, господин председател. Много се радвам, че докладчикът използваше моят докладчик посветен на доверието на потребителите в цифрова среда. Електронната търговия нарасна с 30%, но потенциалът и не се използва достатъчно, около една трета от електронните търговци не приемат заявки от потенциални купувачи от други държави членки. По този начин изкуствено се създават изкуствено национални затворени пазари, за да се поддържат изкуствено високи цени. Много се радвам, че докладчикът внася предложение за укрепване на безопасността на непълнолетните в интернет. Той правилно изтъква заплахата от порнографията, хазарта и закупуване на алкохолни напитки, както и заплахите от социалните мрежи. Важно е комисията по-ефективно да защитава малолетните в интернет. Госпожа Тикао. Благодаря. Електронната търговия е само началото. Задължително е да се засилва доверието на потребителите, за да се развива тази търговия и да дава своя принос към вътрешния пазар. Е, докладът е, поставя акцент върху обществения ключ и електронния подпис, за да се насърчава сигурността на електронната търговия, електронното правителство мисля, че ни трябва неотложно европейска мрежа и да се осигури платформа за взаимна съвместимост на електронния подпис. Трябват конкретни инициативи за и инвойс или електронна фактура, за да може електронната фактура да стане реалност през 2020 година. Госпожа Фигуередо. Благодаря, господин председател. Тук става дума за електронната търговия. И аз искам да засегна три въпроса, които са според мен много важни и които трябва да намерят своя отговор. Най-напред става дума за необходимостта за защита на потребителите и защита на интелектуалната собственост, на авторското право. Освен това, трябва да защитим децата и трябва да се погрежим за защита на самата електронна търговия. Не може да подценяваме реш... Е, правата на децата. Трябва да осигурим и сигурността и безопасността на електронната търговия. И на второ място става дума за широколентния достъп. Целите, които си препоставят комисията. До 2013 година комисията иска да даде достъп на всички граждани до широколентен достъп. Ние знаем, че около 30% обаче от семействата в Европейския съюз нямат достъп до интернета и около 20% от населението в Европейския съюз живеят в бедност. Как е, комисията ще постигне тези цели? Как ще гарантирате постигането на тези цели и, и е, широколентния достъп до интернет. Благодаря, господин председател. Този доклад се занимава с изискване да се повиши сигурността на продажбите в интернет. Но има различни традиции в различни страни. В някои държави лекарствените средства се продават без рецепта, но абсолютно същите лекарства се продават с рецепта в други страни. В някои страни се предлагат свободно някои по-леки наркотици или порнографски продукти и издания, неща, които са забранени в други държави членки. Един прекалено общ подход към общия пазар трябва да отчита това, че съществуват различни традиции в различните държави и различни възгледи за това как те се защитават децата. Господин Шонкели, заповядайте. Елей електронната търговия е била винаги от полза и за потребителите, и за търговците. Но бих искал да ви привлека вниманието към издаването на електронни билети, особено за концерти и спортни изяви. Те се продават по изключително високи, неоправдан високи цени. В моята държава има една организация, която гарантира това да се продават за не повече 70 евро билетите за спортни изяви и не се разрешава продажба над тази цена. И обаче в интернет също тези билети за тези изяви се продават на цени на 350 евро. Аз смятам, че тази практика е нечестна и това е тъмната страна на електронната търговия, която като цяло е благоприятна за потребителите. Благодаря ви. Председател, благодаря. Сега е господин Дехухт от името на комисията. Мистер... Господин председател, госпожи и господа депутати, най-напред искам да благодаря на докладчика господин Чеверия и на парламента за тази оценка на електронната търговия. Това ни напомня, че електронният пазар все още не е реално за много фирми и потребители. Фрагментирания пазар е тревожен симптом за липсващите звена във вътрешния пазар. Повечето потребители за, за първи път а, влизат в досек с вътрешния пазар чрез интернет и посредством електронната търговия. Преодоляването на пречките пред потребителите може да ни помогне да превърнем в реалност обещанието за интегриран вътрешен пазар. Какво можем да направим така, че електронната търговия да функционира по-добре? Комисията ще размисли върху доклада и много от повдигнатите въпроси. Някои от тях са включени в различни документи, като цифровия дневен ред. Доклад очертава две области, които трябва да обсъдим. Първо, трябва да улесним нещата и за потребителите и фирмите, като хармонизираме правилата. С договорите можем да рационализираме правилата, за да бъдат те по-ефтини за фирмите, които осъществяват трансгранична търговия, например такси за такси и смета, фактуриране и други. Комисията приветства подкрепата изразена в доклада за, права на потреби... за директива за права на потребителите. Ние ще улесним нещата на потребителите, ако прилагаме на практика европейското законодателство, особено в областта на директивата за услугите. Подобряването на плащанията ще бъде важен фактор за развиването на електронната търговия. Можем да улесним фирмите и потребителите и гражданите да водят диалог с органите на властта посредством интернет. Също така комисията иска да анализира възможностите да се създаде допълнение към кодекса за онлайн правата. Второ, трябва да прилагаме по-добре правилата. Правилата, които не се прилагат на практика, са безсмислени. Альтернативното решаване на споровете осигурява по-ефтин метод за решаване на спорове за потребители, които пазаруват в интернет трябва, пред, трябва ни предложение за метод за разрешаване на споровете за електронна търговия. Също така искаме да направим така, че потребителите могат да получават компенсация. Предложения за колективни искове се предвиждат за края на 2011 година, като знаем, че обществените власти работят заедно и следят вътрешния пазар. Очевидно това е основа за засилване на доверието. Националните органи си сътрудничат за да премахнат незаконните практики. Комисията следи вътрешния пазар чрез индекса за, на потребител на вътрешния пазар в началото на 2011 година ще излезе съобщение за приложението на директивата за електронната търговия. И накрая искам да благодаря още един път на всички, които участваха в разработването на този доклад. Искам да се извиня за отсъствието на господин Дали. Благодаря ви, господин комисар. И благодарим на господина Чеверея за неговия доклад. Утре ще се състои гласуването в 12 часа. Сега докладът на госпожа Гало.